Добро утро на всички. Моля ви да заемете местата си. Започваме процедурата по гласуване. Ще ви трябват и картите за гласуване. Много благодаря. Займете местата си. Ready? Okay. Thank you very much. Благодаря ви. Първо гласуваме по устния въпрос към съвета за конференцията на ОНЕ относно изменението на климата. Гласуването е електронно. Моля, гласувайте. And the vote Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към устния въпрос към комисията по същия въпрос. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по споразумението за изменение на приятия в Кингали Монреански протокол. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по проекто решението на съвета за изменението на протокола от 1999 година към конвенцията от 1979 година. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към гласуване по възражение по член 106 активното вещество тиаметоксан. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме възражение по одобрението на активното вещество имидаклоприд. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме възражение по член 106 за одобрение на активното вещество клотианидин. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме Китолов в Норвегия. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С това приключваме краткото гласуване. И преминаваме към устойчивото развитие. Okay. Готови ли сте? Започваме с компромис 2. Компромис 2 за против, въздържали се, приема се. Господин Фария оттегли изменение 219. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 9-3 за, против, въздържали се, приема се. 55 отпада. Компромис 36 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 71 за, против. Да проверим. Изменение 71, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се да проверим компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 73 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се.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 Да проверим 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 130 за против въздържали се, да проверим. Изменение 130, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 21 на Агри за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Агри 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 135 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 142 за. Това е разделно гласуване на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля 145, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 146 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, да проверим 149. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 9-9 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 179. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се всъщност 179 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. 182 181 поправя се председателката 181 за, против, въздържали се. Да проверим. Тук се променят явно мнозинствата, край на гласуването. Приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, да проверим 177. Край на гласуването. Приема се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се. Да проверим 186. Край на гласуването. Приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се. Приема се 17 за, против, въздържали се. Приема се. Говори се в залата без микрофон. Uh, English... Може би не чувате превод на английски, защото аз говоря на английски, казва председателката. Надявам се всичко да е наред. Ще се опитам да говоря по-близо до микрофона. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. Това го гласувахме. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Култ 5 за, против, въздържали се, приема се. 9-6 за, против, въздържали се, приема се. 9-7 за, против. Всъщност то отпада. 9, 15. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. 9.17 за, против, въздържали се, приема се. 9.19 за, против, въздържали се, приема се. 9.20 на две части, първа част за, против, въздържали се. Първа част на 9 за. Про... Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 203 за. Против. Въздържали се. Приема се. 204 за. То отпада всъщност 205 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се, приема се. 216 за, против, въздържали се, приема се. 217 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. 223 на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора за, против, въздържали се, отхвърля се. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 20. Добре да проверим 226. Отхвърля се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. 230 за, против, въздържали се, приема се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за,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 Отхвърля се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. 240 за, против, въздържали се. Да проверим. 240. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 241 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. 246 за. Против. Въздържали се. Приема се. 248 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 27 за. Против въздържали се, приема се 253 за, против, въздържали се, приема се 254 за, против, въздържали се, приема се компромис 28 за, против, въздържали се, приема се 259 за, против, въздържали се, приема се 260 за, против,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 265 на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, да проверим. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 9.18 за, против, въздържали се да проверим 918. 18 Приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. 271 първа част за, против, въздържали се, да проверим 9 271, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част за. За, против, въздържали се, отхвърля се. 272 за, против, въздържали се, отхвърля се. 273 за, против, въздържали се, приема се 274 за, против, въздържали се, приема се 275 за, против, въздържали се, приема се 270, 280 за, против, въздържали се, приема се 281 за, против, въздържали се, приема се 282 за, против, въздържали се, приема се 283 за, против, въздържали се, приема се компромис 30 за, против, въздържали се, да проверим. Компромис 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Of agri uh, amendments, so I'll just say agri and then, then I'll follow with the numbers. Преминаваме към измененията на Агри. Агри 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се,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 Агри 20. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 22 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Агри 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 295, кой е за, против, въздържали се, приема се. Култ 4, кой е за, против, въздържали се, приема се. 296 за, против, въздържали се, приема се. 299, кой е за, против, въздържали се, приема се 300. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Електронна проверка, изменение 300. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 302. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. По изменение 302, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 9-10. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 305. Кой е за? 305. Гласуваме ли го? Не, не го гласуваме. 308. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 1. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 2. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 3.13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 32. За? Против? Въздържали се? Приема се. 7. За? Против? Въздържали се? Приема се. 9. За? против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 12. 12. Гласуваме ли го? Не, не го гласуваме. Компромис, но изменение 33. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 9а. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 9Б за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 9С за, против, въздържали се, електронна проверка, изменение 9С, моля гласувайте. Край на гласуването.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 въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 32 кой е за, против, въздържали се, приема се. 33 гласуваме ли 33? Тридесет кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Отдеве няколко изменения. Първо Д за, против, въздържали се, приема се. Е за, против, въздържали се, електронна проверка 9Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. F кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Г. За. Против? Въздържали се? Приема се. Х. За. Против? Въздържали се? Приема се. И сега електронно окончателното гласуване. Начало. Край на гласуването. Приема се. So this concludes the voting С това приключваме гласуването. Благодаря ви много. Um, uh, uh, Колеги, ще направим кратка пауза, тъй като малко по-рано свършихме от предвиденото. Ще продължим в 10 часа. Имате време за по едно кафе.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 Well, hello. Um, next item on our agenda is the exchange of views. Следващата точка е размяна на мнения с комисията относно проверка на пригодността на директивата за качеството на горивата. Господин Пако е ръководител на отдела в Генерална дирекция Клима. Темата за Рефит е изключително важна. Това е тема, която ни вълнува. Затова ви поканихме да ни представите работния документ на службите на комисията по този въпрос. Имате думата. Thank you very much, uh, Mrs. Chair, and, uh... Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Благодаря за поканата да направим оценка на директивата за качеството на услугите. Знаете, че а, това е част от а, пакета за мобилност, публикуван миналия май. А, искам да ви запозная най-напред с целите на тази директива, преди да пристъпя към заключенията на оценката. Директивата за качеството на горивата е доста стар законодателен акт, прият е преди около 31 години, променен е няколко пъти, но основната цел на това законодателство е същата. Първо, да се постигне висока степен на закрила на околната среда и човешкото здраве, да се подобри качеството на въздуха, да се подобри функционирането на вътрешния пазар за корива в транспорта, както и да се подобри също и жизнения цикъл от емисиите на парникови газове от транспортните горива. Ние трябва да разгледаме всички елементи на транспорта и това включва и горивата. За това сега целта с тази директива е да се декарбонизират горивата. Оценката беше свързана с външно проучване, което възложихме. То вече е публикувано. Бяха проведени също задълбочени консултации с заинтересованите строи, страни, представители на сектора, държавите членки, съответните органи. Беше постигнат широк консенсус по въпросите, които бяха разгледани. Искам да се спра също и на обхвата на тази оценка. Не се разглеждат всички разпоредби на директивата за качеството на горивата. Два основни елемента, които са изключени. Първо, целта за намаление на парниковите газове, известния член 7а. Това не е включено в оценката тъй като все още няма приложение. Когато разглеждаме как стоят нещата, ние обикновено разглеждаме за отминал период как са се развивали те. И този законодателен акт вече е транспониран в националното законодателство. Крайния срок беше април на тази година. Вторият елемент, който е изключен от оценката, и критерията за устойчивост на биогоривата, тъй като тук вече беше направена по-рано такава оценка. преди да пристъпя към заключенията на това изследване, искам да ви запозная с основните разпоредби в директивата. Най-важно, директивата за качеството на горивата представя спецификациите за горивата за петрол, за дизел и за биокомпоненти, които са вложени в тях. и основната цел на тези спецификации на горивата е да се намалят замърсителите. И на този слайд виждате основните замърсители, които са обект на регулиране чрез тези спецификации на горивата. Например, серен офис някои емисии на метали, като оловото, например, прахови частици, въглеводороди. Искам да подчертая също, че в обхвата са включени също и горива, използвани в автомобилния транспорт. Като част от тези разпоредби следва да имаме предвид, че се определят лимити за петрола, например до някой петрол, за да се избегнат емисии от резервуара или други странични източници. Горивята трябва да са съпоставими с нуждите на двигателите, е, и също да се държи сметка за тяхното третиране преди да излязат от ауспуха. Освен това, тези горива не трябва да вредят на двигателя на автомобила. Влагат се определени биогорива, които обаче не винаги съответстват на параметрите на съответните двигатели. Първите лимити се отнасят до биодизеловите е, елементи, те се ограничават до 7% и второ, в петрола съдържанието на етанол е ограничен до 10%. Тези ограничения за смесване е, са определени, за да се гарантира доброто функциониране на двигателя. Но има и някои дерогации, които могат да бъдат приложени към лима, лимитите за биогоривата. Също важно е, че има много строга система за наблюдение на горивата. Тя трябва да бъде въведена от държавите членки. Трябва да се докладва за изпълнението, така че комисията да има възможност да прецени доколко се спазва директивата годишен доклад се публикува всяка година от комисията, както и от Европейската агенция по околната среда. Какви са заключенията от тази оценка? Ще видим какви са основните критерии. Първият е ефективността на този законодателен акт. На тази графика виждате как се развиват основните замърсители от 1995 година насам по време на прилагането на директивата за качеството на горивата, всички основни елементи на замърсители са намалени значително, което е резултат от спецификациите на горивата, например лимитите за сяра, за олово. Всичко това имаше много сериозен ефект за рязко намаляване на тяхното съдържание и емисии. Това е резултат и от стандартите за емисиите от автомобилите. Тези стандарти се въвеждат едва след подобряване качеството на горивата. Ако имате високо съдържание на сяра, например, няма да може да функционира добре каталичният конвертор и затова има такива изисквания към горивата и стандарти, които водят до рязко спадане на емисиите от тези замърсители. Що се отнася до ефективността, ние видяхме също как се спазват спецификациите на горивата. Положителни са констатациите. Между 99 и 100% от случаите са напълно в съответствие с изискванията, така че можем да кажем, че този, тази директива действа добре, прилага се добре. Когато се консултирахме с заинтересованите страни, установихме, че няма данни двигателите или други части на автомобила могат да бъдат нарушени функциите им поради лошо качество на горивата. Има система за наблюдение, което се изпълнява от държавите членки. Тази система за наблюдение действа добре. Следващият критерий, който беше засегнат при оценката, се оказва до ефикасността. Прави се пълен анализ на разходите и ползите от директивата, колко струват за производителите на горива, например, и на другите заинтересовани страни, прилагането на директивата. Всъщност тези разходи се оказва, че са по-низки от ползите, които се наблюдават, изразени в намаляването на емисиите, които замърсяват въздуха. Тъй като директивата определя минимални стандарти за качество на говорята, се счита, че доставчиците на горива ще имат по-низки разходи, отколкото ако се ограничат само до стандартите в държавите членки. Директивата за качеството на въздуха трябва да подчертая, че не води до пълна хармонизация на транспортните горива, а определя, както вече споменах, само минимални изисквания. Има голямо разнообразие на националните пазари на горива, което се отнася и до предпочитанията за включване в състава на биогорива. Има законодателство на държавите членки, които определят в каква степен може да се допусне влагане на биогорива в традиционните горива. Някои от проблемите могат да се преодолеят, ако се подобри многообразието на горива, което се предлага. Ние разгледахме и съответствието между тази директива и други съществуващи директиви, като тази за възобновяемите енергоизточници, където се поставя лимит от 10% използване на биогорива в транспортния сектор до 2020 година. Ние установихме, че директивата за качеството на въздуха съответства на а, разпоредбите на директивата за ВИ. Що се отнася до вътрешната последователност, разпоредбите на директивата за качеството на горивата отговаря на общите цели. Този анализ има предвид също и факта, че съществува възможност за дерогации от общите разпоредби и че не всички горива са обхванати. В заключение, госпожо председател, искам да кажа, че основното заключение, което искаме да ви представим е, че директивата за качеството на въздуха е пригодна за целите, за които е създадена. Тя носи до добавена стойност и трябва да бъде основен инструмент за да се гарантира висока степен на закрила на околната среда и човешкото здраве. Няма никакви индикации, че гъвкавостта, която се предвижда чрез дерогации или пък маржове за държавите членки относно блендинга в различна степен на биогорива, би подкопала основните цели на директивата или пък че ще доведе до изкривяване на пазара. Ето защо се предлага на този етап да не се обмисля преразглеждане на директивата за качеството на горивата. Въпреки това, както вече споменах, фактът, че директивата за качеството на горивата не цели пълна хармонизация на транспортните горива, на пазара за тези горива, ние ще продължим да наблюдаваме ситуацията и може би ще направим допълнителни предложения в едните години. Благодаря председателката. Госпожа Дали. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, господин Бако, за предоставената информация. Имам няколко въпроса във връзка с вашата презентация. И във връзка с това, което вече ни казахте. Ако правилно ви разбирам, оценката се отнася до всичко, освен членове 7а и 7б тъй като 7А е много наскоро транспониран, а 7Б и 7Е в момента са обект на оценка. Ако това е така, кога ще имате резултатите от тази оценка, особено за 7Б и 7Е, и възнамерява ли комисията по-късно да оцени пригодността на член 7А? Това първо. Другият ми въпрос е свързан с факта, че директивата за качеството на горивата, макар и тя да се смята за ефективна, аз разбирам, че намаляването на емисиите от главните замърсители е много по-малко, отколкото очаквахме. Ще потвърдите ли, че наистина това намаляване е по-малко от очакваното? И ако е така, какви са причините и комисията проучвала ли причините за това по-малко намаляване на вредните емисии, за да може да сме сигурни, че директивата ще даде резултатите, които смятаме, че трябва да даде. От вашето изложение казахте, че мнозинството от горивата отговарят на директивата но според мен има някои горива, които не отговарят на изискванията на директивата и комисията би трябвало да има информация за тези горива, ако има такава, кои са тези горива и а, дали това става дума само за определени страни членки или за целия Европейски съюз. Искам също така да се спра на член 7а, който знам, че не е част от оценката по платформата Refit. Но особено интересно би ми било да знам следното. 7А се отнася до намаляване на парниковите газове във връзка с качеството на горивата. Знам, че комисията преминава от подхода с парникови газове към подход на обемна оценка каква е причината за този преход, за преминаване, изоставяне на подхода за оценка на парниковите газове, за оценка по обем и каква е нуждата от подобен преход. И последният ми въпрос е една от главните критики към директивата е, че когато се прилагат нейните изисквания, тя поради натиск от различни лобистки групи, тя беше твърде много смекчена от своите изисквания. Ако това е така, как смята комисията да запуши тези пробойни, тези пропуски и а, да насочи вниманието си именно там, където а, има такива пропуски. Иска ли друг, който желая да зададе въпрос? Бих искала и аз да задам един въпрос, ако няма други желаящи от залата. Бихте ли могли да обясните по-добре графиката, която ни показахте? Иллюстрираща различните замърсители. Бихте ли ни показали какво значи с тази графика? Виждам, че в нея има различни движения нагоре и надолу, бихте ли могли да обясните на какво се дължат те? Има ли друг, който иска да зададе въпрос? В такъв случай ще дам отново думата на представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за въпросите. Сега. Колкото за оценката на членовете, които не са обхванати от сегашната оценка. 7А беше наскоро транспониран този член и ще бъде оценен след като той бъде изцяло изпъл... транспониран и изпълнен. Колкото до членове 7Б и 7Е за критериите за устойчивост на биогоривата, там вече е направена оценката – тя представлява част от предложението за директива за новите възобновими горива. Оценката на прилагането на тези два члена е част от този пакет мерки. Така по отношение на замърсителите, на емисиите, замършаващите емисии. Дали директивата дава резултатите, които очаквахме от нея? Ако погледнем първоначалната оценка на въздействието на директивата за качеството на въздуха. Директивата беше оценена и комисията направи някои прогнози за това колко ще бъдат намалени замърсителите на въздуха. От една страна се увеличава обема на транспортните дейности в Европа, от друга страна знаете, че съществуват все още проблеми, свързани с допълнителната обработка на газовете, изхвърлени от автомобилите. Знаете, че има нови изисквания в това отношение. Дали има някои конкретни горива, които не отговарят на директивата за качествата на горивата? не мисля, че можем да ви дадем пример за конкретни такива горива, които не отговарят на изискванията на директивата, но ще дам думата на моите колеги, които ще отговорят на този въпрос, ако могат. Сега, какво да очакваме от тук нататък по отношение на декарбонизацията на горивата? И защо преминаваме към подход е, на оценка по обем. Е, видяли сте предложението на комисията от миналата година по отношение на възобновимите горива в съответната директива. Е, това предложение се основаваше на оценка на въздействието и ставаше дума да се определят дати, за съответно намаляване на замърсителите в зависимост от енергийното съдържание на отделните горива. Надълго обсъждахме въпроса между съзаконодателите и сега мисля, че вече бе взето решение законодателството да се прилага, като специално внимание ще бъде обърнато на мониторинга и отчитането на резултатите от тази законодателни актове. И сега, ако ми разрешите, ще се обърна към колегите, дали имате да допълнат нещо. Искам да потвърдя, че докладите за мониторинга на качеството на горивата показват много висока степен на изпълнение на изискванията на директивата. И че много, много голяма част от горивата отговарят на спецификацията, изисквана от директивата. 99% за бензините и 100% за дизеловите горива. Има някои видове горива, които обаче не са обхванати и към които не се прилагат спецификациите за горивата. Това са горива с много голямо съдържание на биогорива, над 30%. Но те са много малка част от общата, общата сума на горивата, които се използват от, в автомобилния транспорт. Председателката. Благодаря. Благодаря за вашите разяснения. Взимаме за сведение информацията, която споделихте с нас. Благодаря ви. за това приключваме дискусията по тази точка от дневния ред. Next item. <clears throat> Next item our... Следващата точка от дневния ред е свързана с въздействието на изоглюкозата върху здравето. Ще разменим мнение с представители на комисията, Европейската комисия. Госпожа Александър Николокополе от Center. Давам ви думата, за да представите темата. Добър ден. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че поканихте представителя на комисията, за да разменим мнение за въздействието на изобикозата. Е, ще ви осведомя какво е състоянието на нещата в момента на ниво Европейска комисия. И ние очакваме участието на Европейския парламент в този въпрос. Първо искам да разясня, че изогликозата е, е термин, който е, не е дефиниран. Това е, е подсладител, който се е, свързан с сукрозата, който се произвежда от скорбяла или от нещесте, ако щете. Нещо, което също трябва да се знае, че сукрозата, обикновената захар, е, представлява смес от глюкоза и е, фриктоза 50-50 обикновено, наполовина. И за глюкозата е също смесвате две захари, но в различно в различно процент. Имаме, за, става дума за посладителен сироп, който съдържа 45% фруктоза и 53% фруктоза. И за глюкозата обикновено се използва за заместване на сукрозата. Нещо, което фактически е обикновената захар, която било, че се прави било от захарна свекло, било от захарна тръстика. Има някои предимства и за глюкозата в производството на храни, освен това, че тя е по-ефтина, тя е течен посладител, който има специфични качества и, и обикновено се използва в сладкарството и в производство на други храни, също и така и кон, а, конфитюри и други подобни. Тя предотвратява кристализирането, а също така и залепването на сладките към опаковката. Не трябва също така да се забравя, че преобладаващата захар, която се използва в момента, това е обикновената захар, тъй като се контролираше вносът на изоглюкоза. Е, вносът на изоглюкоза се регулираше от общата селско-стопанска политика, но това ще се промени е, в резултат на неодавщата реформа на пазара на захар, който беше много регулиран, строго регулиран по-рано. От тази година ще отпаднат производствените квоти за сукроза и за гликоза. В резултат ще се настъпи промяна, вероятно, в производството на изоглукоза и трудно е да се предвиди каква ще бъде тази промяна. Има някои допускания, които Генерална дирекция Агри са направили през няколко години. В резултат на реформите се нападне цената на захарта, ще се увеличи производството на захарно цвекло и ще се, използва, ще се увеличи значително използването на изогликозата. ще стигне до около 12% от всички посладители. Комисията в, знае, че се водат дебати по този въпрос. Как ще реагира пазарът на захари и посладители? И в в резултат на това се обсъжда и въпроса за високото съдържание на изогликоза и захар в е, храненето и неговите резултати. Бяха направена оценка на въздействието, но не и като част от сегашната оценка. Е, разполагаме с научното мнение на ЕФСА, не точно за изогликозата, но за фруктозата и за а, обикновената захар. За захарите изобщо. В резултат на това ЕФСА в своето становище отбелязва, че поемането на значителни количества фруктоза води до увеличаване на липидите в кръвта, също така до натрупване на пластини в коремната област. това обаче не се наблюдава при по-низки дози. Когато говорим за по-низки дози, говорим за 40 до 50 грама на ден. ЕФСА също така отбелязва, че тези отрицателни резултати от консумацията на фруктоза започват при консумация на 150 и повече грама на ден. Нещо, което едва ли ще се случи при нормално хранене и при използване на изогликоза. Други становища и други данни на ЕФСА, които се отнасят изобщо до консумацията на захар, казва следното – Примерно имаше мнение на Еф, ЕФСА за а, въглехидратите и за, а, също така за е, частите в, в, в, в влакната в, в фибрите в, в диетата и че да, това не влияе върху добавянето на захарта. Това бяха направени препоръки за добавената захар, която да бъде не повече от 10% от а, а, цялата об, общия брой калории, които се поемат а, в храната. Е, Накратко искам да се спра на въпроса за защитата на потребителите и информацията за потребителите, когато е, се използва гликоза в храните, тя трябва да бъде обозначена в съответните етикети, което да даде възможност на потребителя да установи наличието на изоглюкоза глюкоза в съответните храни наред с другите съставки. Наред с това искам да спомена и други дейности, които нашата генерална дирекция в момента провежда, като част от нашата програма за цялостна оценка на научните резултати от приемането на сиропи с високо съдържание на фруктоза. Очакваме резултатите към края на 2017 година. В същото време искам да спомена, че комисията е разработила регулаторни и нерегулаторни инициативи по отношение на потреблението на захар в Европейския съюз. Например, от декември 2016 година а, а, оповестяването на съдържанието на храните и количеството на въглехидратите и цялото съдържание на захарите, включени в храните, трябва да бъдат оповестявани. Това се отнася за всички моносахариди и други а, захари в храните като това обобщава количеството, да, дава общото количество на глюкозата, изключително и за глюкоза. Второ, генерална дирекция Санте поддържа редица нерегулаторни инициативи. Искам да спомена стратегията от 2007 година за борба с наднорменото тегло в Европа. Стратегия, която се прилага чрез дейността на комисията в сътрудничество с страните членки и групата по въпросите на храненето и физическата дейност. групата се съгласи по доброволни инициативи за подбрани хранителни съставки. И през 2015 бяха определени е, норми за намаляване до 10% на добавената захар до 2020 година в храните. Също така имаме европейска платформа, свързана с храненето и физическата дейност. Тоест има поети ангажименти и желание от страна на комисията да се работи за намаляване на консумацията на захар и съдържанието на захар в храните. Всички тези инициативи трябва да се имат предвид, когато се правят прогнози за това как ще се развива пазарът на захар, пазарът на захар и производството на захар в бъдеще. Захар изобщо не изогликоза в частност. Благодаря. Благодаря ви. Кой иска да вземе отношение? Заповядайте. Благодаря, благодаря и на комисията. Госпожа Шалтен може има думата. Много беше интересно и обхватно като изказване, но нека си говорим честно. За социалистите изглежда доста глупаво да позволим изоглюкозата в течна форма, след като ние знаем, че тя вреди на здравето. Е, вие обяснихте, че до края на 2017 година ще бъде извършена оценката на въздействието. Защо да не изчакаме и едва след тази оценка да отворим пазара си? защото ние искаме да получим новите научни данни. Това всъщност означава изчакване с няколко месеца, не повече, но трябва да видим какво мислят учените. Сигурно вие ще кажете, не, това е невъзможно, ние вече си взехме решението да отворим пазара и да се откажем от захарните квоти, но аз пък ще ви попитам друго. Поемате ли ангажимента много внимателно да следите какво ще е въздействието върху здравето, ако отворите пазара на захар по този начин? Ние трябва да знаем какво се случва, особено ако толкова бързо тръгваме в погрешната посока. Разбирам, че ако дневният прием не е толкова голям, едва ли има проблем, но погледнете американския пазар. Доколкото разбрах, поне половината от подсладителите в индустриалните продукти са от този тип. Вие казахте сама, че това е продукт, който е по-ефтин и лесно се използва в течна форма. Ето защо аз съм сигурна, че ние едва ли ще се ограничим до е, нисък дневен прием. Притеснявам се за здравето на всички европейски граждани. Това трябва да се следи изключително внимателно и да има готовност за действие, ако се установи вредно въздействие. Благодаря. Господин Вълган. Благодаря на комисията. За изказването, което чухме, стана дума за въздействието върху здравето на из, изоглюкозата, но така или иначе регламентът изтича като действие в края на месец септември. Знаем, че преди имахме ограничение на изоглюкозата до 5% от пазара. След като регламентът вече не се прилага, ние сме притеснени, че употребата на изоглюкоза значително ще се повиши. Има очаквания, че всъщност ще се увеличи тройно до 3,4 милиона тона. по-консервативно настроените сред нас всъщност имат право, защото изоглюкозата според нас ще се използва в промишлеността в все по-големи количества, под течна форма ще се използва все повече и за безалкохолните напитки. Ясно е, че след като тя е 40% по-ефтина от захарта, е много привлекателна. В Комисията по обществено здраве се обсъжда този въпрос, в Комисията по селско стопанство също. Аз мисля, че изоглюкозата изобщо не е здравословна, защото не се преработва от организма, така както обикновената захар. Всъщност при изоглюкозата се натрупват пластини. Това може да доведе и до диабет. Изследванията върху животни показват много съществено увеличение на мазнината в черния дроб, например. Правени са и други проучвания за връзката между изоглюкозата и затластяването. Ясно е, че производителите на напитки веднага ще започнат да използват изоглюкозата и децата ще станат особено уязвими, защото те ги пият. Изоглюкозата, както знаем и сега, се използва в най-различни хранителни продукти и пак казвам, след като е 40% по-ефтина, много бързо ще навлезе в Европа колегата поиска да се извършва стриктен мониторинг, аз бих добавил още нещо. Младите потребители трябва да получат пълна информация, да се знае, че когато нещо е сладко, то не е защото непременно съдържа захар и когато продуктът е направен с изоклюкоза, това трябва ясно да се обозначава на етикета. Трябва да задължим производителите винаги да включват тази информация. Вместо да ги насърчаваме да използват повече изоглюкоза, нека да не поставяме на първо място економическите съображения, а здравето на хората. Благодаря. Господин Педичини, благодаря. Благодаря и на комисията за изложението и тази размяна на мнения. Искам да поговоря за влиянието на изоглюкозата върху човешкото здраве. Както вече беше казано, изоглюкозата се използва в много хранителни продукти и напитки. Тези напитки стигат до децата, киселите млека също Комисията се спря върху употребата на изоглюкоза. Ние знаем, че тя се използва и за различни сладкиши, за да не залепва те за опаковките си. Съгласен съм, че всъщност в бъдеще няма да обсъждаме само един вид продукти. Сигурно употребата на изоглюкоза ще увеличи заболяванията от диабет, ще има и други здравни оплаквания, които и без друго вече чуваме. Следователно, трябва да разберем защо се увеличава частотата на този вид заболявания. Съгласен съм с колегата де Мозе. Първо трябва да се направи оценка на въздействието и после да си отваряме пазара. Необходимо е да гарантираме здравословни продукти. Единственият начин за това е всичко да е отразено на етикета. изоглюкозата трябва винаги да се обозначава на етикета. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожа Дали има думата. Аз съм съгласна с колегите, защото Европейският колег, е, съюз като цяло, както и колегите тук, полагат усилия години наред вече за борба с затластяването. Затластяването е проблем и за здравето, и за хъзните на много от държавите членки. За жалост, едва когато опрем до парите, се разбира колко голям е проблемът. Моята страна е Малта, това е средиземноморска страна, но за жалост затластяването и диабета са много чести и те е, стигат и до младото поколение. В Малта повечето пациенти, които страдат от диабет, са и затластели – За тях се изразходват 53 милиона евро, половината от всички средства за здравеопазване в Малта. Ако направим сравнение с големи държави членки, ще видим, че над половината от европейските граждани вече са или с наднормено тегло, или затластели и това ще струва на Европейския съюз около 1 милиард евро, диабета 300 милиона евро. В някои държави членки тези разходи поглъщат около 10% от здравните бюджети. Ето защо трябва да разгледаме този въпрос в по-широкия контекст. Би трябвало държавите членки да инвестират в други области, за да подобряват качеството на живота. Аз съм изключително притеснена. За мен е неприемливо да чуваме, че в този момент ние не знаем какво точно ще е въздействието от отпадането на захарната квота. Вносът на изоглюкоза беше ограничен до 5% от целия европейски пазар, но доколкото разбирам, това ще се отруи през следващите 6 години. Нещо, което е много тревожно. Знаем, че изоглюкозата е опасна за здравето. Става дума за диабет от втори тип, за затластяване, за качество на живота – не само на възрастните, но и това, което особено ме тревожи на младите. Вие споменахте ЕФСА. ЕФСА направи изявление. в което се казваше, че направените проучвания на напитка с такъв вид фруктози доказват, че има повишаване на липидите в кръвта. Това може да доведе до сърдечно-съдови заболявания и други болести, които са особено опасни. Проучването е направено от 2013 година. Доколкото знам, комисията трябваше да проследи защото това беше поискано от някои държави членки. Интересуваме има ли такова проучване и какви са неговите изводи. Също така планира ли комисията да направи така, че изоглюкозата да не доведе до резултатите, които виждаме в САЩ. Имам и въпрос а, за обозначението на ГМО езимите обикновено не се обозначават. Затова и ГМО не се обозначават задължително на етикета, но мисля, че потребителя има право да знае какво еде и какво пие. Трябва да попитаме, кога в крайна сметка ще започнем да обозначаваме тези съставни елементи. Благодаря господин Пича. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията. Знаем, че захарта е много важен продукт. Същевременно увеличението на подсладителите води до всякакви проблеми с зъбите, с кръвното налягане, с теглото. Един от заместителите на естествената захар е изоглюкозата. Консумацията на изоглюкоза се е увеличила, защото това наистина е вид захар, която се използва в промишлеността, сравнително ефтина. Имаме определена квота, но тя ще отпадне и тогава консумацията на изоглюкоза ще нарасне. Не бива да забравяме, че изоглюкозата може да доведе до сериозни проблеми за здравето. Научната общност вече доказа, че употребата на изоглюкоза в САЩ е стигнала до такива размери, че една чаша от напитка, в която има изоглюкоза, всъщност покрива целия ежедневен прием на захар. Максималното количество, което е определено за дневен прием. Завишената консумация води до диабет, както знаем, а изоглюкозата – се влага в продукти, които са много популярни сред по-младите. Е, знаем също така, че изоглюкозата е резистентна към инсулина, точно за това е толкова опасна. Смята се, че принципно изоглюкозата не може да навреди кой знае колко, но това в никакъв случай не означава, че ако консумацията е завишена, няма да има вредно въздействие. Имам въпрос към комисията. Известни ли са на комисията доклади за използването на заместители на обикновената захар. Какви са резултатите, когато се използва изоглюкоза? Ясно е, че има и търговска тайна, но ме ме интересува дали можем да ограничим използването на изоглюкоза в промишлеността. Не бива да забравяме, че последиците от използването на този продукт могат да бъдат изключително драматични, така че и ние, колкото се може по-скоро е необходимо да изготвим доклад за въздействието на изоглюкозата върху общественото здраве в Европа. Благодаря. Госпожа Каден. Благодаря, госпожа Каденбах. Благодаря ви. Благодаря за изказването. Коментарите, които чухме в залата, показват колко сме обезпокоени. Ние сме обезпокоени, че комисията върви към едно погрешно решение – Бяха поставени въпроси от господин Розарио. Беше посочено, че с госопанската политика трябва да следва политическите решения на Европейската комисия. Трябва да отчитаме също и до политиките, свързани с пазара но нищо това не помага нито на селско-стопанската политика, нито на здравната политика. Селско-стопанската политика в Европейския съюз изглежда не отчита в случая сериозните проблеми за човешкото здраве. В договорите се казва, че при приемане на европейски политики те трябва да гарантират най-висока степен на, на закрила на човешкото здраве. Не става дума само за отделни данни, а, е важно да се запознаем с научните научни доказателства, за да не се нарушава заложеното в член 168. Решенията на гражданите за това как да се хранят, изглежда не се отчитат при приемането на политика в тази сфера. Европейската комисия не бива да приема решение, което е против заложеното в договорите. Сега давам думата отново на представителите на комисията, за да могат да отговорят на поставените въпроси. Благодаря ви много. Ние внимателно изслушахме а, коментарите, направени от а, депутатите. Както беше казано от госпожа Шалдемозе, на този етап а, не можем да очакваме, че реформата в а, сектора на захарта няма да се осъществи и, и че а, трябва да изчакаме да видим какви ще са последиците от по-широкото използване на а, изоглюкозата. Ние не говорим за а, истинска оценка на въздействието, а внимателно запознаване с наличната научна литература относно здравните ефекти на изоглюкозата – Интересно, може би, е да се отбележим, че Европейския орган по безопасност на храните ЕФСА на базата на искания от страна на Норвегия, Швеция, Финландия и Исландия осъществява работа, проучване, за да може да даде информация за ежедневния прием на промишлено произведена захар и да се отчетат количествата, които се приемат от всички видове източници. Това са сукроза, фруктоза, глюкоза, хидролизни нишестета, различни видове царевечен сироп, които се използват при подготовката на храни или промишлено производство. ЕФСА провежда среща с заинтересованите страни, ще проведе две публични консултации, ще поиска обратна информация в първата половина на 2018 и съответно 2019. Това е възможност да, да се обърне повече внимание при това изследване на въздействието на изоглюкозата. Трябва също да посоча и това, което беше казано от госпожа а, Дали за негативните ефекти, а, които се съдържат в а, информацията от е, ЕФСА, но тук става дума за много висок прием на фруктоза или на царевичен сироп. 25 грама на ден. Това е много висока стойност и малко вероятно е някой да потребява такова количество при нормално хранене. Идеята за извършване на наблюдение върху използването на изоглюкоза е интересна е, идея. Разбира се, ние не можем да се ангажираме с подобно нещо към момента, но ние ще включим този въпрос в дневния ред за разговори с представителите на държавите членки и на заинтересованите страни. Относно етикетирането, както вече споменах, е изоглюкозата трябва да бъде обозначена като съставка върху етикета. Изоглюкозата обаче е термин, който се използва в законодателството на Европейския съюз в областта на селското стопанство. Обикновено се използва глюкозо-фруктозен сироп, или фруктозно-глюкозен сироп. Е, това зависи от е, количеството, е, което доминира, дали е глюкозата или фруктозата. Имаме хранителна стойност, която обхваща всички видове захари, не само изоглюкозата. Това е в отговор на въпроси, които бяха от по-техническо естество. Разбира се, ние ще водим допълнителни разговори в комисията и с държавите членки и заинтересованите страни. Ще има форуми за обсъждане на тези въпроси, където се обсъждат въпроси, свързани с здравето и здравословното хранене. Уважаеми колеги, с това приключваме заседанието за тази сутрин. В 2 часа днес след обед ще имаме размяна на мнения с представители на комисията и с Европейската сметна палата. За това ви приканвам да